Um, Здравейте, колеги! Добре дошли! Да започнем с дневния ред. Малко организационни въпроси. Приемане на дневния ред, разбира се, на първо място. Заседанието се излъчва в интернет с изключение на частта при закрити врата към края. Оказаното време е примерно, може да се промени. Е, пета, 13 и 14 точка вече, може да знаете, са отложени. Няма да се разглеждат днес, ако нямате възражения. Приемаме дневния ред. След това е, съобщение от заседанието на координаторите тази сутрин в съответствие с е, правилата от 5 март 1988 година бе взето решение за разглеждане от страна на нашата комисия на кандидатите е, за управление за членове на управителния съвет и на бюджетната комисия на Европейското патентно ведомство. Приехме е, да поканим представителите на ведомството, е, след като бъде одобрена листата на кандидатите за да се запознаем с доклада на Сметната палата. Координаторите също така приеха да съставят становище под формата на писмо до комисията по становищата. Председателката чете с непостижима за превод скорост. И така, становище също така под формата на писмо до Комисията по конституционните въпроси, посветено на споразумението за оттегляне на Великобритания. в двата случая докладчик по становище е председателката. Господин Франко Роберти, социалисти и демократи, става докладчик е, по връчването на съдебни и извънсъдебни документи по гражданско-правни и търговско-правни въпроси. Това е от миналия парламентарен мандат координаторите приеха да поканят координатора на Европейския парламент по правата на децата, госпожа Ева Капац, на едно от предстоящите ни заседания, вероятно на 27-28 януари. Бе прията програмата за научни изследвания на комисията. Е, бяха разгледани е, принципните положения за имота и се прие евентуално следващата седмица на 12 ноември от 10, от 10 до 12 часа да бъдат разгледани предстоящите изслушвания на кандидат-комисари. Координаторите също така решиха, че следните членове на комисията ще бъдат представители на комисията на заседанието на Европейската обсерватория по нарушаването на правата на интелектуална собственост, както следва. По писмена процедура приключила на 12 октомври, координаторите решиха през първото полугодие на едната година да се организира изслушване, посветено на развитието на изкуствения разум по безопасни и етични начини. По-нататък посещение в Люксембург, в Съда на Европейския съюз и среща с националните парламенти за разглеждане на положителен опит в нормотворческата област в условията на цифрова среда. In the area of artificial intelligence, which was taken on the 17th of September, they decided to put forward to the Conference of Committee Chairs requests for the following own initiative reports и по инициатива на комисията. Две искания за законодателни такива доклади. Единият по етичните аспекти на изкуствения разум, роботиката и свързаните технологии. Един по режима на гражданска отговорност в същата област. Две а, е, искания също така посветени на изкуствения интелект. Извинявам се за това, че съобщенията продължават толкова дълго. Това бяха съобщенията. Four on the agenda is the approval of the minutes of previous meetings. Um, so if no objections are received by the end of this meeting... The... По четвърта точка от дневния ред, протоколи от предходните заседания от 10, 15 и 24 юли 2019 година. 3, 19, 25 и 26 и 30 септември 19 година и 14 октомври 19 година се смятат за приети. Имате ли нещо да кажете по тези точки, е, по тези протоколи? Ако имате нещо, в последствие, всъщност до края на заседанието няма да бъдат смятани за приети тези протоколи. Петата точка се отложи, както знаете, минаваме на шеста точка – изложение от Паскал Леардини, заместник генерален секретар на Европейската комисия, и Уилям Слит, директор в Генералния секретариат на комисията по следните известия на комисията от 15 април тази година за подобряване на нормотворчеството, равносметка от 23 октомври, посветена на принципа на субсидиарността и пропорционалността, доклада от 4 юли тази година по прилагането на европейското законодателство и известие от 17 юли тази година за укрепване на правовия ред в Европейския съюз. Нашата комисия покани Европейската комисия за размяна на мнения, посветена на субсидиарността, пропорционалността, подобреното нормотворчество – прилагането на европейското законодателство. Изложенията се основават на най-новите публикации на комисията по тези материи. Документите се оказват много полезни, вече мога да кажа, и аз с благодарност посрещам нашите двама гости. Колкото разбирам, господин Леардини главно ще се съсредоточи върху субсидиарността, пропорционалността и нормотворчеството, докато господин Слит най-вече ще ни говори за върховенството на закона и за връзката между него и наблюдението на практиката на държавите членки по прилагане на европейското законодателство. 20 минути общо на двамата докладчици, които те могат да разпределят по своя преценка, след което ще имаме възможност да дадем въпросите си към тях. Надявам се, че докладчиците ни не са изненадени от този начин на работа. Имате думата, господа. Благодаря, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за това, че ни поканихте днес да разгледаме различни аспекти на европейското нормотворчество. Ще започна с няколко думи, посветени на субсидиарността и пропорционалността и усъвършенстване на нормотворчеството. Както знаете, принципа на субсидиарност цели решенията да се вземат колкото се може по-близо до гражданите и непрекъснато да се уверяваме, че действията на общосъюзно равнище са обосновани предвид възможностите, които са на лице на национално, областно и местно равнище. Съгласно този принцип, който се прилага за смесените правомощия на Европейския съюз, Европейският съюз не предприема действия, освен ако действията на съюза не биха били по-резултатни в сравнение с действията на национално, областно или местно равнище, било то защото проблемът по обема си е достатъчно значим, за да налага съюзна намеса, или пък засяга повече от една държава членка. Принципа на субсидиарност е в тясна връзка с принципа на пропорционалност, според който всяко действие на Европейския съюз не би следвало да надхвърля пределите на строго необходимото за постигането на целите прогласени от договорите. И ние прилагаме, е, прилагаме тези два принципа е, при е, приемането на законодателство, още при разработката му и при неговото прилагане. Още в самото начало всяко нормативно предложение на комисията се съпровожда от оценка на въздействието, която се основава на сведения на резултатите от допитване до е, заинтересованите страни. И ние системно задаваме въпроса защо следва Съюза да действа в е, съответната област. В хода на допитването ние винаги поставяме на проверка принципа на субсидиарност и след това в оценката на въздействието излагаме констатациите от този процес. По-нататък, когато извършваме преглед на действащо законодателство, комисията извършва оценки от, оцен, и, и добавената така наречена е, стойност за Европейския съюз е един от петте критерия, системно прилагани в оценките. След като комисията приеме и представи ново нормативно предложение, както знаете, националните парламенти първо извършват проверка за субсидиарност съгласно втория протокол към договорите. В този процес всеки национален парламент има два вота. И ако една трета от 56 вота на националните парламенти, е, застъпва мотивирано становище, че са на лице проблеми за принципа на субсидиарност, то комисията е длъжна, образно казано, да спре часовника и да преразгледа своето предложение. Като или след това може да поддържа своето предложение, или да го измени и допълни, или да го оттегли, но във всеки случай, при всяко едно решение, мотивирано. Бих искал а, да ви дам няколко статистически данни, иллюстриращи взаимодействията между комисията и националните парламенти през последните години. Първо, що се отнася общо до размяната на мнения между комисията и парламентите, през миналата, миналите години сме получавали средно 500 становища годишно от националните парламенти по-малко през първата година от мандата и обичайно последната година от мандата на комисията, но в някои случаи се е стигало до 600 становища на година. Става въпрос за най-общи становища на националните парламенти по всякакви аспекти на законодателството. Ако разделим е, броя на парламентите, които средно, а, т.е. ако разделим с броя на парламентите, се получава средно 20 на становища от парламент годишно. И от тези около 500 становища, средно 30 са свързани с субсидиарността. Така че доста парламенти, но все така под праговото равнище, което споменах за задействане на така наречената процедура на жълтия картон. И най-сетне през последните пет години само в един случай се е стигало до така наречения жълт картон, до възражение от страна на националните парламенти, във връзка с изменението и допълнението на директивата за командироване на работници. Това е единствения, прочим, такъв жълт картон, адресиран до комисията на Юнкер, с цел да се мотивира комисията в своето предложение за изменение и допълнение на директивата, която в край на краища бе приета и от съзаконодателите на 28 юни миналата година. Така мисля нещата, е, добивате представа за въпроса за субсидиарността, за мястото му в диалога ни с националните парламенти. През 2017 година председателят на комисията Юнкер създаде специална работна група е, по субсидиарността, пропорционалността и е, да, така наречения призив да, да вършим повече по-ефективно. Съответно, комисията излезе с известие. Вие, госпожо председател, е, е, го споменахте е, по изпълнение на препоръките, дадени от работната група. Първо, ние ще представим оценката е, си за пропорционалност и субсидиарност по един стандартен начин в следващи свои нормативни предложения, чрез така наречената матрица. Е, тази матрица е, ще е, се прилага системно, както казах, във всички нови нормативни проекти, внесени от комисията, с надеждата, че парламентът, съветът и националните парламенти ще се ползват от това нововведение в своя законодателен процес. На второ място, по-добре ще отразяваме становищата на местните и областните власти в хода на общественото допитване, тъй като в крайна краща те са главният потребител на европейското законодателство в редица отношения. И, и първи е, са на предната линия на прилагането. По-нататък по-внимателно ще разглеждаме действащото законодателство, натрупалото се действащо законодателство с оглед на субсидиарността, пропорционалността и ролята на местните и областните власти и най-сетне една препоръка от процедурен характер за срока, който се дава на националните законодателни събрания за намеса. Знаете, по втория протокол те разполагат с 8 седмици. Приехме да имаме предвид прекъсването на работата на националните парламенти, ежегодното прекъсване, по което време ще спира да тече 8 седмичния срок. И най-сетне, комисията се ангажира е, да прави по-широко достояние е, случаите, е, в които редица национални парламенти са излезли с мотивирано становище във връзка с субсидиарността, макар и броят на тези национални парламенти да не отговаря на необходимото за така наречения жълт картон, т.е. една трета. Рядко е това всъщност е, по нашата практика, но ние се ангажираме при, при достигането на критична маса, значи да кажем 7 вота от поне 4 национални събрания, макар и под прага, е, комисията се ангажира да огласи широко е, случилото се и да излезе с е, становище отговор, което също ще става публично достояние. Що се отнася до усъвършенстването на, на законодателството, на нормотворчеството, знаете, въпросът бе един от основните по време на мандата на комисията Юнкер. Ние градим всичко върху три стълба. А, оценка на въздействието, а, оценка на резултатите, предварителна или така нареченото допитване преди всичко това, Целта е процесът да бъде прозрачен и, и да обхваща всички граждани, всички заинтересовани страни. Един наскоро публикуван доклад от Организацията за економическо сътрудничество и развитие ОИСР квалифицира тази политика на комисията като една от най-напредничавите в рамките на организацията. Новоизбраната председателка на комисията Фон дер Лайен заяви привързаността си към подхода един вътре, един вънка – с което целта е да се облегчи живота на, на хората, на потребителите на европейското законодателство. Тоест, ще се огледа вече действащото законодателство с оглед евентуалното му свиване, евентуалното намаляване при всеки път, когато се предлага нов акт. Тоест, тежестта, която се въвежда с нови нормативни актове, да се компенсира като се премахне действаща тежест, вече действащо законодателство в същата политическа област. След като поеме своите задължения, новия състав на комисията ще конкретизира е, тези свои намерения. Първо по работната програма на комисията през 2020 година, която ще бъде прията седмици след е, поемането на мандата. Позволете сега да дам думата на колегата Слит Благодаря, благодаря ви за възможността да кажа е, няколко думи по най-новия доклад по прилагането на европейското законодателство, ефикасното му прилагане, очевидно е от е, съществено значение е, за това европейската политика да стига до е, обикновените граждани. Е, затова е, отделните граждани и търговските субекти да упражняват правата си и да е, са снабдени с ефикасни средства за защита при необходимост. Както каза госпожа председателката, тук можем да видим връзката с въпросите за правовата държава. Въпросът е приоритетен, както за действащата все още Европейска комисия, така и за новата. Очевидно предвид заявленият, изявленията на новоизбраната председателка. Е, публикува се годишен доклад е, по наблюдението е, на прилагането на европейското законодателство. Последният доклад съдържа препоръки за текущия период, но и е, отвъд, е, преди това, че тенденциите вероятно ще се запазят. Е, мисля, че от този последен доклад от 2018 година трябва да изведем преди всичко три момента. Първо, докладът проявява пряката връзка между действията за прилагането на европейското законодателство и политически приоритети – Главните политически области, в които се констатират проблеми за прилагането, са нерядко околна среда и транспорт, области, които имат сериозно пряко усезаемо въздействие по места, както прочем и въпросите за вътрешния пазар. Но по всяка от тези приоритетни области е, докладът констатира реално постигнатото въздействие на конкретни действия – е, корективни за реализация на политиката. На второ място, е, докладът е, осветлява не само нарушенията, а и превантивната работа. Ако вземем данните от 2014 година насам, около 90% от потенциалните казуси за нарушаване на съюзното законодателство са били разрешавани без да се стига до съда на Европейския съюз, което очевидно означава економия на време и средства което е резултат от е, диалога и сътрудничеството между комисията и държавите членки, на което ние отдаваме приоритетно значение и в частност можем да кажем, че сега в помощ на държавите членки действа е, една гама от, от инструменти, цял инструментариум за правилно и своевременно прилагане на европейското законодателство, в това число насоки, указания, е, семинари, работни срещи, всичко това подробно е изложено в доклада. И най-сетне е, докладът по-подробно, отколкото в предишни издания, развива темата за боравенето, така да го наречем, с нарушенията и е, жалбите. Е, в отговор на призиви от страна на Европейския омбудсман, на Европейската сметна палата. Така, например, говорим за сроковете, които обикновено са необходими на комисията за разследване на твърдени нарушени. След отбелязания връх през 2016 година, от тогава насам се констатира известно намаляване на броя на случаите с около 5% през 18-та спрямо 16-та година. След това можем да кажем, че държавите членки са транспонирали директивите на Европейския съюз малко по-бързичко през 2018 година. Броят на оплакванията обаче все още е твърде висок и общата констатация на доклада е, че трябва да се продължава информирането на гражданите за правата, с които разполагат. И така, по, по този, наред с много други начини, Европейският съюз може да обезпечава върховенството на закона и с това ще пристъпя към една по-конкретна инициатива, която вече е в ход. Върховенството на закона, разбира се, е сърцевинна ценност за Европейския съюз, съгласно втория член от договора. Е, върховенството на закона е от съществено значение за функционирането на Съюза. Е, е, предпоставка за прилагането на, на, на закона и взаимното доверие. Необходимостта е, да се възпитава такова отношение към, към правовия ред е все повече приоритет е, за Европейския съюз, за парламента, за съвета, както и за комисията. Е, специализирано изследване на Евробарометър от тази година също така констатира значителен обществен интерес към тези въпроси за поддържане на върховенството на закона. И най-сетне Европейският съд също наскоро препотвърди върховенството на закона и в частност е, независимостта на съдебната система като съществени за функционирането на Съюза. По тази причина, е, лека по лека Европейският съюз разработва инструментариум, обезпечаващ върховенството на закона и това е едно общо за Съюза начинание. Идеите, изложени в известието на комисията от миналия месец юли, а и в политическите насоки е, на новоизбраната председателка са поредна стъпка за допълването на този инструментариум. Целта е да се разшири гамата от действия е, за утвърждаване на, на култура на, на правов ред, за предотвратяване на нововъзникващи проблеми, за своевременна реакция. Утвърждаването на културата, на правовата култура, обхваща всички е, форми на, на дебата, на, на утвърждаване и привличане на гражданското общество с участието на такива значими организации като Съвета на Европа и разбира се, добре дошла би била на месата и на комисията, на комисиите на, на Европейския парламент. Е, провежда се годишен цикъл на, на правовата държава или върховенството на закона. Е, политическите нас е, са категоричен, че всичко това се основава на диалог, на, на обмен на информация, за да се изведе на преден план положителния опит да се проявят проблемите. Е, както по отношение на, на съвета, е, комисията се надява докладът да послужи е, на парламента в неговите разисквания. Докладът е категоричен, че трябва да бъде полагани усилия необходимостта от намеса на общоевропейско равнище в защита върховенството на закона в значителна степен да се намали. Но от друга страна се поддържа, че комисията следва да разполага с инструментариума при необходимост за намес. И цялата тази работа се основава на, на редица основни принципи. Така, например, всички държави членки са включени еднакво, равноправно е, главната отговорност е, за поддържане на правовата държава е отговорност на държавата членка. Е, и разбира се, първо трябва да се осланеме на националните подходи, на националните гаранционни и противовесни механизми. Целта е не да се прилагат санкции, не, не да се наказва, а да се сътрудничи за предотвратяването на проблемите. И най-сетне, това е общо начинание. Всички европейски институции и държавите членки отговарят солидарно за гарантиране на е, върховенството на закона е, и въздействието на тези усилия е най-ефикасно, когато институциите действат съвместно. Е, ето защо докладът е категоричен, че всички бъдещи стъпки от тук нататък следва да включват всички институции. Благодаря. Благодаря ви за отличните изложения, господа Имаме ли въпроси, колеги? To both, yes, yes, to both. Madam Ja, vielen Dank äh, für... Благодаря ви за тази презентация. Имам въпрос. Той е свързан с по-доброто законотворчество. Чудесно Чудесен беше прегледът, който направихте. Новите препоръки, те бяха също интересни. Уточняващ въпрос. Важно е местните и регионални власти и представителите им да бъдат по-тясно обвързани в правоприлагането. В този смисъл, Комитетът на регионите поема по-важна роля, по-активна роля и при изготвянето на становищата. Там се осъществяват разговори и съвещания с, с комисията и с съвета. Може би Препоръките от Комитета на регионите могат да се вземат по-добре предвид, защото Комитетът на регионите включва областни управители, окръжни управители, кметове. Тогава по-добре биха могли да се следят проблемите и консултационния процес с правоприлагането на Европейския съюз. Thank you. Um, yes, in, in, in fact, since a number of years... Благодаря, да. Действително, от а, няколко години комисията а, разширява взаимодействието си с Комитета на регионите, извън ролите, предвидени за този комитет а, в законодателството. Комитета на регионите всъщност е, може да е, изправи комисията пред съда при нарушаване на законите за субсидиарност. Няколко са аспектите на взаимоотношения с Комитета на регионите. Те е, наблюдават спазването на принципа на субсидиарност – представители на регионалните и местни власти са обединени в така наречения наблюдателен съвет за изпълнение на принципа за субсидиарност. Освен това, комисията в настоящия си мандат разработи така наречената платформа REFIT – където работят представители и на страните членки, и на други заинтересовани страни, гражданското общество, бизнеса и други, за да се очертаят кои е, части от определено законодателство са проблемни за прилагане. И е, в е, тази работна група, Комитета на регионите, има своето постоянно място. Те също могат да подават сигнали за подобни случаи и ние оценяваме много високо тяхното становище. Благодаря, господин Лебертон, сега. Благодаря, госпожо председател. Няколко коментара имам. Много изчерпателни са текстовете, коментарите, които направиха колегите тук също. По въпроса за субсидиарността изслушах много с голям интерес а, цифрите. 30 са националните становища годишно. Не е чак толкова много, но е много интересно. Също интересно е, че е наложен само един жълт картон – при положение, че темите са много широко застъпани в медиите, включително при разглеждането на съответните директиви. Особено ме интересува усилията за усъвършенстване на принципа на субсидиарност и то с реални е, начинания – ясно очерта документа, е, е, в документа се очерта е, съответната възможност националните парламенти да се възползват от сходни критерии за оценка на принципа на субсидиарност. Също така е много добре, че има по-добри възможности за отчитане на мнението на националните парламенти и може би може да се каже все пак, че системата с жълтия картон не работи чак толкова ефективно. Но ако има така съчетаване на усилията на националните парламенти, тогава комисията ще е длъжна да отговори. Това е, е винаги един добър е, и интересен момент, че е достатъчно гъвкав инструмент. Още един е, момент не бе коментиран е, за е, срокът от 8 седмици, в които да реагират националните парламенти. Имаше предложение този срок да стане 12 седмици. Според мен това е по-удачен вариант. А, що се отнася до проблемите и там а, ще приключа, защото разбира се, първо трябва да кажем доброто, но да очертаем и лошото. Е, според мен а, никак не добре се при, прилага принципа на субсидиарност, защото Европейския съюз се е, счита за е, заинтересована страна в този случай в Франция, когато се приемаше договора от Маастрихт, където се застъпи субсидиарността в е, член 3 алинея Б. И е, там се е, говореше, че трябва всеки път да се доказва, че е по-добре да се извършва съответна дейност на европейско ниво, отколкото на национално. Но реално се случва точно обратното. Винаги е, Европейския съюз се опитва да действа, а националните държави трябва да доказват, че те са в по- добра а, позиция и по-ефективно биха се справили съответната тен, тематика. Във всички. Мисля, че е, това се от, така, коментира и от много граждани. Един втори е, проблем с малко по-така личен аспект. Аз съм французин, от, идвам т.е. от една е, централизирана държава и според нас принципът на субсидиарност нарушава именно суверенитета на националната държава, тъй като се дава възможност да се взаимодейства между регионалното и европейското ниво директно, като се заобикаля централизираната държава. Тук в документа е, се казва, че Комитета на регионите трябва да създаде регионални центрове за използване по-добре на опита на регионални и местни власти за прилагане, за да бъде той отразен в европейските политики. Тоест е, се е, заобикаля националната държава, което според мен не е никак добре. Все пак принципът на субсидиарност не би следвало да се използва в такава посока. А втория документ за правовата държава, той е повече от информационно естество. За доклада за прилагане на съответното законодателство. Срещу Франция има процедура за не спазване на изискванията за качеството на въздуха. Доколкото разбирам, има и решение на съда срещу Франция, което никак не е кой знае колко благоприятно за една държава, която е подписала споразумението от Париж. И накрая за правовата държава, много интересен документ отново в края на краищата, според мен, е, би трябвало да представяме правовата държава като основен агент или основен инструмент на демократизацията в европейското общество. А, какво искам да кажа така в критичен план? Европейския съюз е, е, използва непрекъснато термина правила държава, само че Европейския съюз не е държава, така че малко трябва да се изчистят понятията. И въпросът е наясно ли сте, че има проблем с а, е, този израз, а, поне на френски е, правова държава, и, и че трябва да се изчисти този проблем. Освен това, използването на това понятие е, се, е, така се вписва в опитите да се е, иземат прерогативи на националната държава. Предлага се, за да се спазва повече принципа на правовата държава, да се въведат механизми за санкциониране за държавите, които не се справят с това. Но това няма никакво отношение към член 7. А, се предлагат нови механизми, защото според мен аз съм поддръжник на идеята за правова държава, но а, би трябвало да се търси повече сътрудничество в такъв смисъл, а не санкции. Благодаря. Доста, доста въпроси се повдигнаха. Следващия оратор. Благодаря съвсем накратко. Няма да... Това е отговора всъщност. Няма да започвам с философски спорове за това какво е правова държава. Ще е, се опирам главно на е, правовите термини, които са застъпени в е, съответното законодателство и регламентите за различните институции. Въпросът е да бъде дадена възможност е, на институции, които имат опасение, че не се спазва този принцип, да могат да реагират, включително и процедурата Жълкартон. Националните парламенти реално крият зад така лозунга субсидиарност желанието да изтеглят прерогативи към себе си. А това не е принципа на субсидиарността. Затова се опитваме да се придържаме максимално към правните текстове – Комитета на регионите би бил много полезен и може да ни е полезен за предоставяне на информация и то за прилагане на общностното право в ежедневието, защото именно местните и регионални власти познават трудностите най-добре и те могат да ни съобщават къде са проблемите. А що се отнася до националните парламенти, е, там правната пречка е, че са предвидени 8 седмици, а не. Тоест, не можем да дадем на националните парламенти срок от 12 седмици, без да изменим протокол 2. Единственото, което можем да направим е да отчетем периода на прекъсване на тяхната дейност през лятото и около коледните празници. Сега за правовата държава. Благодаря. Самото понятие правова държава или върховенство на закона то се съдържа в е, законодателството и действително трябва ясно да разбираме какво точно се крие за това понятие. Например, като казваме, че трябва в областта на културата да се спазва принципа на върховенство на закона, трябва да сме ясно какво имаме предвид. Съдът има няколко а, тълкувания съвсем отскоро в това отношение. Но определено има още какво да се направи, за да бъде пределно общо съответното тълкуване. А, що се отнася до подходът Комисията се базира много основно на насоките на новоизбрания председател на комисията с цел да постави акцент върху диалога, върху съвместната работа. Естествено, както каза господин Лебретон, в член 7 от основополагащите договори се предвиждат съответните новите инструменти за решаване на проблеми, когато те възникнат. И мисля, че това, което коментирахте, е свързано с факта, че в отделни области е необходимо да има и допълнителен инструментариум – Комисията дава подобно предложение като част от пакета за многогодишната финансова рамка за работа с проблеми по върховенство на закона при в финансовите аспекти на дейност на Съюза. Вероятно има и други области, където съвсем целенасочено и конкретно можем да е, търсим други инструменти. Но естествено, те трябва да са плод на законодателен процес. Спазвайки като цяло е, философията на, на подхода т.е. да се разработва култура на това да сме наясно какво разбираме, като кажем правова държава или върховенство на закона. Да, много, много въпроси, много изчерпателни отговори. Още трима оратори, ако може по-кратко, моля, господин Сайер. Ще се опитам. Много се е, радвам, че е, дискутираме тези три или четири текста едновременно, но не винаги виждам по какъв начин те са свързани. Е, може да ви дам пример. Като говорим за по-добро законотворчество и за оценка на въздействието, целта е да се оцени дали препоръчения законодателен акт – налага е, същите стандарти като съществуващите. А що се отнася до е, правовата държава или върховенство на закона, там съществуват доста много неясноти. Тоест, влизаме, е, навлизаме и в области, които не са е, в, в. които не се решават от европейското право. И когато правим преценка, за мен е много важно да поставя акцент върху това, ние трябва да се базираме на еднакви стандарти. Как можем да гарантираме и как комисията може да оценява законността или върховенството на закона което се предвижда от е, основополагащите договори, е, ако няма гаранции, че има еднакви стандарти. Проблемът е примерно с е, наша, моята страна за независимостта на съдебната система. Когато преглеждаме показателите за резултатите в областта правосъдие, не откриваме проблеми ние в всички е, области сме някъде в средата, а в някои сме и по-напред. Значи, е, има страни, които се е, доста по-зле с е, тематиката независимост на съдебната система, но не са е, обект на постоянна е, критика. Ние трябва да се базираме винаги на еднакви стандарти, иначе излиза просто, че си избираме кои страни, към кои страни да отправяме политически нападки. Освен това, върховенството на закона като понятие, като че ли трябва някакси да го преосмислим. В договора се казва съвсем ясно, че този принцип – се отнася не е, само за страните членки, защото страните членки си имат съответните механизми за осигуряване на, на този принцип, е, Конституционен съд и така нататък, имат съответните процедури и много рядко е, проблемите излизат извън национално ниво. Но когато се стигне до нашите институции, Европейския парламент, съвета, сметната палата, ние започваме да интерпретираме е, съответните разпоредби, защото има много неясноти. Въпросът е как точно се балансират тези тълкувания, т.е. механизма за върховенство на закона – трябва да бъде прилаган много, много по-строго и за нашите институции. Е, с това ще приключа. Обеден е, съм също така, че Европейския съюз е, парламента е едно политическо, политически орган, Та, механизма трябва да бъде малко по-смекчен. Как да съчетаем субсидиарността, пропорционалността и необходимостта стандартите в страните членки да бъдат еднакви, за да не е, се получава е, разлика, особено когато разглеждаме вътрешни национални е, правни практики. Briefly, I think, and then we'll take the final two questions. I will start. Отговор. Ситуацията мисля, че при двата случая е, е различна. <clears throat> Когато говорим за субсидиарност и пропорционалност, говорим за законодателство, което трябва да се прилага във всички държави членки. Хармонизацията в различни степени е част от оценката, защото трябва да имаме равнопоставеност, така че е, законодателството да е прилагано навсякъде еднакво. Става по-скоро обаче тук въпрос за вида законодателство. Ние преди говорихме за е, разликата между регламенти и директиви, някои законодателни актове, които позволяват повече възможност за намеса в националното равнище. И това винаги се вижда, когато и това винаги се оценява при оценката на законодателството и на прилагането му. За върховенството на закона ние не оценяваме правоприлагането, а състоянието на националното законодателство, което съставлява а, върховенството на закона и правовата държава. Просто ще повторя това, което казах. Философията, която стои зад тази идея, е по-скоро обмен на действие и приемане на, на факта, че всяка държава членка има своя конституционна система. Тези системи няма да са идентични и хармонизирани. Това е ясно. Всяка държава членка има своите традиции и начин на работа. Но ясно е, че ако трябва да вземем на сериозно европейското законодателство, то трябва да кажем, че то засяга хората и бизнесите. И законодателството трябва да се спазва и трябва да има върховенство на закона. Това постановява Европейския съд. Това е една специална култура, която задава нашия път напред. Не става дума за просто комплект от стандарти, това е цяла една област, където трябва да сме сериозни и идеята е да работим заедно. Господин Станкинел. Благодаря. Ще бъда кратък. Благодаря ви за презентациите и за коментарите. Искам да кажа нещо за принципа на субсидиарност. Естествено подкрепям този принцип. Смятам, че то е същината на политическата култура, която съществува в моята страна от десетилетия. Благодаря ви за презентацията, тя беше много ясна. Но аз виждам един проблем. Принципът на субсидиарност означава по принцип, че Европейският съюз може да прави неща, които една държава членка или местните власти в нея не могат да направят. Този принцип обаче наистина ли се прилага в действителност? Въздействието върху този принцип на публичната политика на Европейския съюз. Какво е това въздействие според вас? През последните години в Европа ние имахме едно негативно отношение към Европейския съюз. Защото даже и по отношение на тези правила, които могат да бъдат изпълнени от местните власти или от националните държави, даже те не биват оставени на местните нива и на националните държави. Прилагането на принципа на субсидиарност и пропорционалност е много важно, но, но то наистина ли се случва? Хората именно критикуват това прилагане. Ние сме политически орган и трябва да видим проблема. Аз съм убеден европеец и когато говорим за правила и закони и за прилагането на принципа на субсидиарност, как може да дадем отпор чрез този принцип на ширещите се в момента антиевропейски настроения. Мисля, че кога сме стигнали до тук, може да видим, че има доста големи разлики на практика. Моят въпрос е какво според вас може да се направи? Нещо трябва да се направи във всички случаи. Какво може да се направи, за да се намали негативното обществено мнение? И следващия оратор – госпожа Джонс. Две неща искам да спомена най-напред. Ако погледнем принципа за субсидиарност и пропорционалност, на последната страница има графика за различните заключения за конференцията. Става дума за представителството на местните власти и как те да заострят вниманието, към принципа и как да се използват неправителствените организации за подкрепа на европейските институции и Комитета на регионите. Говори се за различни центрове, които да се създадат. И на следващо място по-доброто законотворчество. Това тук също нещата опират до представителството. Мисля, че тук има проблем с местното ниво и представянето му във всичките му аспекти. Значи, мен ме интересуват въпросите как тези неправителствени организации, представителите на Комитета на регионите представляват своите общности. Когато говорим за по-добро законотворчество, трябва да се опитаме да привлечем всички заинтересовани страни. Как да го направим? На следващо място, върховенството на закона. На осма страница се говори за използването на всички възможности на гражданското общество. И тук отново се връщам на неправителствените организации. Те трябва да бъдат представени. Но не става дума за тези, които обикновено са представени. Става дума за онези, които са, например, от БМА, общностите, хора с увреждания, хора от ромски происход. Тези хора трябва да бъдат чути. Правовата държава, върховенството на закона включва и достъпа до правосъдие и прилагането на върховенството на закона. Тук мисля, че в доклада трябва да се каже нещо за достъпа. За до правосъдие, до правосъдие и проблемите на жените при този достъп. Равнопоставеността между половете е ценност заложена в договорите на Европейския съюз и аз бих искал повече информация в доклада по този повод. Освен това, трябва да имаме и по-добра статистика – свързана с представителството на половете. Т.е. повече информация на европейско ниво при прилагането на закона, на върховенството на закона по отношение на равнопоставеността на половете. Най-на отговор, най-напред, е, перцепцията на законодателството на Европейския съюз, държавите членки. Да, ние знаем, че има такова възприятие, е, законите идват с определена тежест. Това е перцепцията. Комисията Юнкер каза, че ще се действа в голям мащаб, мащаб, когато става дума за големи неща и обратно. Комисията Фондерлайн предприе инициативата когато въвежда нов закон, да компенсира евентуална бюрократична тежест с премахване на бюрократична тежест, проистичаща от друг закон. Но има и друга реалност, която съществува, а именно това, което се описва като бюрократична тежест или ограничения, които проистичат от законодателството на Европейския съюз. Това не е обаче вярно. Е, реалността е, че се заостря е, законодателството в някои държави членки. Някои държави членки добавят допълнителна административна тежест и се управляват с, оправдават с европейското законодателство. През 2016 година бе подписана инициативата за по-доброто законотворчество. И там имаше една разпоредба именно за заострянето на изискванията от страна на държавите членки. Сега за представителността на Комитета на регионите при консултациите. Ние много сериозно се отнасяме към този въпрос. Представителната демокрация обаче се случва в Европейския парламент. На други места ние знаем, че няма да получим перфектно представителство на всички сектори на обществото, партии и слоеве на обществото. Най-голямата активност при публична консултация беше при директивата за лятното време а, получихме 4,6 милиона отговора. Около 3 милиона отговора бяха почти идентични, те идваха от различни държави членки. Да, наистина активността беше много висока и това показва, че това е въпрос голям за дадена държава членка, но не е толкова важен въпрос в друга. Така че това не може да бъде, тази статистика не може, не може да бъде, да послужи като оправдание аргумент за представителността. Сега за програмата Искам да посоча програмата за правата и ценностите. Там ще има повече възможност за представителност. Аз съм съгласен с вашата, вашето изказване, че ако искаме да развием по-добър диалог по върховенството на закона и цялата култура, свързана с него, то тогава ще, ни, ще трябва да привлечем повече актьори, отколкото участваха в тази дискусия в миналото. Сега по отношение на справедливостта и достъпа до правосъдие. Трябва да кажа, че новоизбраната председателка на комисията приоритизира тези въпроси и целта е да създаде един общ цялостен пакет. Имаме още един въпрос от Карен. Благодаря. Е, изпуснах презентацията ви, съжалявам за това. Има много хора, които обаче участват в публичните изслушвания. Как може да им покажем, че Европейската комисия ги взима на сериозно, например, реформата на авторското право? Тогава се каза, че някои от актьорите бяха манипулирани от Европейската комисия. Но много хора участват в тези изслушвания. Как може да осигурим, че тези хора се вземат на сериозно и как може да, да, да им покажем, че наистина ли тези хора се вземат на сериозно? Ние вземаме много на сериозно изказванията по време на изслушванията. Така че ние се придвижваме от самите изслушвания към процес на оценка, където в който процес и проистичащи от него меморандум за разбирателство, ние се стараем да отразим изказванията, които сме събрали по време на изслушванията и публичните консултации. Нещо, което е свържено с представителността. Много е трудно за комисията да отдели от всичките изказвания и становища. Много е трудно да се каже кое от тези изказвания е представително за дадена част от обществото и кое не е. И накрая много зависи от законодателите при процеса на законотворчество. Благодаря ви. Имаше доста трудни въпроси, но вие им отговорихте. Благодаря ви за това. Сигурна съм, че това ще е тема, която ще ни занимава и в бъдеще. Благодаря. Следващата презентация е от господин Андрея Аренда. Той е член на експертната група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект и е ръководител на центъра ЦЕПС. Господин Ренда ще представи два доклада, свързани с етичните насоки и с политиката и препоръките за инвестиции в областта на изкуствения разум. Господин Ренда има думата. Благодаря. I will uh, allow some time for uh, sort of uh, people that need to come in and and uh, and uh, out of the room. Well, again, thanks for for inviting me. My my name is Andrea Renda, as you said, and um, I am one of. Аз съм един от 52-мата члена на експертната група по въпросите за изкуствения интелект. Аз ще ви разкажа за мандата на групата, за това как бе създадена, създадена и за контекста, в който работим. Няма да правя обширна презентация за предизвикателствата пред изкуствения разум – но ако има допълнителни въпроси, аз ще им отговоря с удоволствие. Еволюцията на дебата по изкуствения разум на европейско равнище има дълга история, но един ключов момент – беше свързан с Европейския парламент, а именно резолюцията за роботиката. Това беше първата стъпка към диалога. Създаде се чувство на спешност да се проучат предизвикателствата и възможностите пред изкуствения интелект. Европейския парламент се обърна и помоли Европейската комисия да излезе с законодателна инициатива. Проистекоха различни дебати от тази молба. Един от тях е дебата дали роботите могат да имат правосубектност или и дали и другия дебат е дебатът за управлението на изкуствения интелект, цифровите технологии и дали трябва изкуствен интелект да се създава на европейско равнище. Има различни инициативи в Европейската комисия – и няколко неща се случиха. Ще споделя с вас само два, две инициативи. Най-напред съставането на нашата група на високо равнище. Ние трябва да съветваме Европейската комисия, но не само нея, а също и европейските институции и държавите членки. Това е нашата група, е независим консултативен орган. Случиха се две неща. Създаваме насоки, етични насоки в областта на изкуствения интелект, като отразяваме ежедневната практика на потребителите и създателите на изкуствен интелект. На второ място политиката. Ще се върна на този момент след малко. Втората инициатива на комисията е създаването на една доста широка платформа за дискусия на най-важните въпроси, свързани с политиката за изкуствения интелект. Платформата е AI Alliance, така се нарича тя. Тя привлича засегнати страни и участници, които обменят мнения. Споделят се иновативни идеи и се осъществяват дискусии на тази платформа. Сега ще говоря за работата на експертната група и в един момент мога да говоря за най-важния въпрос, а именно променящия се политически контекст. Има инициатива за човешките и социалните последствия от изкуствения интелект, както бе изпоменато от Фондерлайн. Работата на експертната група е много важна за тази комисия. Започнахме с много прост мандат, но в последствие мандата се осложни. Простия мандатът в началото беше да се уточнят етичните принципи на изкуствения разум. Произведено в Европа, ние решихме този израз да бъде заменен с изкуствен интелект за европейците. Що се отнася до етичните принципи, те се създават в европейски контекст и ние видяхме, че въпросът е много сложен. Не може просто да направим списък с етични принципи. Това се оказа международни организации, частния сектор, асоциации, неправителствени организации вече са идентифицирали ключови принципи за работата на изкуствения интелект и вече има създадени етични принципи, така че няма, няма недостиг от етични принципи в този смисъл. Тук става дума главно за прозрачността, за честността и справедливостта на процеса и резултатите на, алгоритми, на, на решенията вземани на базата на алгоритми. Това са все неща, които се засягат във всички документи в момента. Ние анализирахме тези принципи и в нашата работа ние разбрахме, че ситуацията в Европа е различна. В какъв смисъл? Основните права и основните принципи и ценности са залегнали в законодателството ни и в договорите. И ако просто направим списък на етични принципи, няма да отговорят на дългосрочните ни усилия за това как технологията трябва да бъде използвана в унисон с основните права на европейците. И така, опитахме се да идентифицираме основните етични принципи в унисон с човешките права и основните права. Основните права, които защитават човешките същества и групи, като се вземат предвид моралния статут на индивида. Така че решението бе взето етичните принципи да бъдат вкоренени и обвързани с основните права. Изкуственият интелект трябва да отговаря на изискванията на закона. Това е основната ни идея. И основният ключов елемент не е непременно етичен, а правното съответствие. И в допълнение на това изискване ние идентифицирахме и допълнителни етични принципи – но ще ги наречем последващи правното съответствие принципи. Но става дума пак за етика, т.е. след като имаме съответствие с закона, как да формулираме етичните принципи. Това е вторият ни стълб. Ние идентифицирахме четири основна принципа и те са основните ни насоки. Те ще ориентират и направляват развитието на изкуствения интелект и ще бъдат предварително условие за доверието в, изкустве, в изкуствения интелект сред хората и сред институциите. Ще се върна на това след малко. Имаме още един стълб. Третия стълб е следния. За да може да бъдем достоверни, за да имаме доверие в изкуствения интелект след скандалите с Кембридж Аналитика и други скандали, които доведоха до ерозия на доверието в дигиталните платформи и изкуствения интелект, ние създадохме третия стълб. Нарекохме го социално-технически устойчив стълб. Този трети стълб има връзка с кибератаките, устойчивостта на кибератаките. Тоест, изкуственият интелект трябва да отговаря на възможни рискове. Не може да осигурим 100% функциониране и устойчивост, тъй като киберсигурността е нещо много сложно, но ние поне се стараем да създадем предварителните условия за една устойчива система, и да предвидим мерките, които трябва да се вземат в спешен случай. И така, това са трите основни стълба. В рамките на етичните насоки Ние се занимахме с насоките, които споделихме и публикувахме на 9 април тази година. Тези насоки идентифицират тези принципи и ги превеждат в 7 изисквания, които надхвърлят обхвата на нашата задача и които вероятно ще станат основа за, по- за бъдеща работа. Ние се стремим да създадем един списък от оценъчни критерии. Това трябва да е самооценка, която да се използва от хората в сектора. Много е важно това да се знае. Ние предлагаме, че, ние предлагаме този списък за самооценка. Това са 140 критерия. Знаем, че, те са, че това са доста критерии, но това е първият опит да надскочим това, което се е случвало до момента, т.е. създаване на списъци от етични критерии. Ние искаме да дадем на програмисти и други практици да си зададат нужните въпроси, така че процесът на развитие на изкуствен интелект да съответства на нашите изисквания и да е достоен за доверието на гражданите. Ние работихме в един контекст, който е много различен от сегашната атмосфера. Контекстът на досегашната ни работа е контекстът на комисията, когато тя ни казваше, че имаме нужда от саморегулация – и политическият подход беше да изчакаме да видим какъв ще е продукта от нашата дейност и дали ще има спон... спонтанно сближаване към сектора. Нашата работа би трябвало да има функцията на катализатор за индустрията. Но, както знаете, ситуацията много драстично се промени. Фондерлайн каза, че след първите 100 дена от нашия мандат ще бъде въведена инициатива за социалните и човешки последствия от изкуствения интелект. И ние знаем, че нашите насоки ще са част от тази инициатива. Какво правим в момента? Когато представихме нашия продукт, ние знаехме, че това е началото на процеса. От тогава започнахме един пилотен проект с компании, институции, изследователски организации, гражданското общество, за да разберем дали тази, този списък от оценки е разумен дали може да се прилага, дали трябва да се доуточни и да се адаптира към определени употреби и сектори или пък компании. И дали отговаря на определени рискове. Ще се върна на това след малко. Така че имахме широко спектър на дейност, провеждаме консултация. Получили сме около стотина отговора. Надяваме се да има още отговори. Хората трябва да кажат дали нашите предложения се разбират ясно, еднозначно, дали са трудни за прилагане, дали програмистите могат и имат на какво да се осланят като процедура в своята работа, дали има препокриване между тяхното ежедневие и нашите предложения и дали вследствие на това някои от нашите изисквания могат да бъдат премахнати. Искаме да анализираме това. Искаме да навлезем и по-надълбоко в интервюта има един проект AI for You. Привършили сме с около 50 интервюта в рамките на този проект. Покрили сме различни организации като вид и обхват. Целта ни беше да видим дали този списък може да бъде използван и, и искахме да получим обратна връзка. Искахме съвсем свободно изразяване, съвсем свободни коментари. С интерес ги събираме. На 12 декември ще, публикувам, ще получим всички коментари. Ще започнем на 16 декември да анализираме коментарите и се надявам тогава да имаме по-употребим резултат. Това се случва за първи път в ландшафта на изкуствения интелект. Така че може да направим грешки, може да правим грешки, но нашата работа е пионерска. Важно е да разберем, че не знаем какво, за какво ще се използва този списък. Ето, например, един фиктивен сценарий – Може някой да ни каже, че списъкът ще е част от сертификационен процес. Например, дадена компания може да иска да увеличи доверието себе си и този списък, съответствието с него може да изпълнява функцията на минимален прак – Например, по отношение на недискриминацията, уважение към автономията на индивида, по тези, по тези критерии нашия списък може да играе голяма роля и да играе роля в рамките на самооценката на предприятието. Но Надявам се, в последствие ще имаме повече информация за амбицията на комисията. Изслушах дискусията за по-доброто законотворчество. Аз съм се занимавал с тази тема преди. Знае, че ще има инициатива в тази област в първите 100 дена на новата комисия и ще има оценка на въздействието, трябва да мислим за политическите въздействията, трябва да има и консултации по този въпрос. И то много преди е, предложението да ви достигне, да ви бъде представено. Но този процес ще заеме повече от 100 дена. Не зная кога ще започне комисията работата по това предложение, но така или иначе това ще е скоро. Това е първата част на презентацията ми. Но това, което ще преосмислим е именно тази част списъка – а не насоките. Но нещата са свързани, а именно свързано е с препоръките за политики. Ние представихме един документ на 26 юни. Това са препоръки, които представят една, една системна перспектива към изкуствения интелект. Is no flourishing AI ecosystem without strong institutions without a public sector that acts, acts as... И всичко това не може е, да си го представим без един държавен сектор, който играе ролята на катализатор. Не, не може да има една процъфтяваща е, изкуствено разумна екосистема е, без участието на държавата, обществото, гражданското общество, образованието, е, държавните институции. Не може да процъфтява една такава екосистема без научно-изследователска и развойна иноваторска работа и съответно нормативна уредба, която насърчава устойчиво новаторство с течение на времето при пълно зачитане на, на принципите, на, на, на на основните права, които споменах. Значи, е, прави се опит да, да се състави един списък от препоръки, те са немалко, ще подбера една-две, за да ви дам най-обща представа. Според мен е, най-важната част тук, е, макар и мнозина от колегите вероятно ще оспоря това мое твърдение, понеже всеки си дълбае в своята област, но за вашата комисия, мисля, най-важно е, че ние предлагаме една цялостна, основана на риска система. Няма да искаме от всеки разработчик на изкуствен разум или всеки продукт в тази област да, да, да възприема едни и същи гаранции, предпазни механизми, корективни мерки и така нататък. Всичко ще се основава на оценката на риска и съответно отговорността ще се носи от разработчиците, от производителите и от части, от потребителите, разбира се, но най-вече е, отговорността ще се носи от онези, които внедряват, които разработват и внедряват, за оценка на риска и приемането на е, целесъобразни мерки. Трябва да подчертаем тук, че е, в значителна степен една такава е, система ще включва пропорционални съответстващи на риска мерки. Е, това не е подход, който непременно разчита в максимална или прекомерна степен на предпазливостта. Е, макар и ние да, да, да, осъзнаваме значението на този принцип на предпазливостта. Е, давайки си сметка, обаче от друга страна, че рискът в сферата на, на изкуствения разум много трудно може да се оцени. И в такъв случай, когато оценката е особено трудна, е, ще трябва да се задейства принципа на предвъзливост. Нали? По-добре е в безопасност, отколкото в тъга. Ам... И така, ние, ние предлагаме такъв един подход, което е немаловажно, защото поставяме отговорността за оценката на риска в ръцете на онези, които разработват продукта колкото повече се разпространява изкуствения разум в обществото и колкото повече бъдещото общество, не само хората ще общуват с изкуствения разум, а носителите на изкуствен разум ще общуват помежду си и ще произвеждат продукция, лесно можем да си представим случай, в който една дала отлични резултати в лабораторията на, на система – поражда проблеми, когато влезе в взаимодействие с света, с други алгоритми, което предполага не само солидна предварителна оценка, а и цялостен цикъл на, итеративна оценка, така че въздействието от изкуствения разум върху крайния потребител, економиката, обществото непрекъснато да се подлага на оценка, и, и да се предприемат мерки и, и след пласмента, и нали, след пазарната реализация на системата и така нататък. Може да звучи сложно, но, но то не е безпредседентно. Е, това всъщност е система на продуктовата отговорност, ако е, щете. Е, но и, и е необходимо, за да се справим с непредсказуемостта в известен смисъл на тази материя. Освен това, един от типичните проблеми, пред които Европейският парламент винаги ще, ще бъде изправен, е, е необходимостта от е, пъргавина на политическото действие. Е, понеже науката се развива динамично, технологията се развива динамично и не само в Европейския парламент, навсякъде по света законодателите едва успяват да са в крак с тези тенденции. А, но пък и политическата сфера в значителна степен променя облика си. Основава се все повече и повече на, на, на принципи, на крайни резултати. И, и процесите трябва да бъдат максимално гъвкави. Ако щете е, да, да, да говорим за политическа лаборатория, тъй като онова, за което си даваме сметка, е, че не само законодателите и не само от Европейския съюз, нито дори стандартизационните органи могат е, да е, е, наваксват с дипфейс, например, технология, която в момента е, е на лице която еволюира веднъж на две седмици. Аз, аз дори не мога да, да я изуча за това време. А, така, значи, ние сме публикували тези препоръки. С готовност ще отговоря на въпросите ви, ако има такива за тях. И сега, какво от тук нататък? Препоръките, политическите препоръки, е, е, ще бъдат последвани до, до към средата на 2020 година е, е, е, действа мандата на групата на високо равнище и ние до тогава ще организираме поредица от отраслови семинари, за да пригодим тези политически препоръки към отделни отрасли. Е, ще трябва да бъдем селективни, разбира се, е, и по-настоящем сме е, създали е, отделни функционални потоци по три отрасъла, в които смятаме най-нужно да влезем във връзка с заинтересованите страни. Първо, държавния сектор. Административните приложения на изкуствения разум. Митница, паспортен контрол, самоличност е, втори голям отрасъл е промишленото производство. Тъй като смятаме, че особено в стопанските приложения на изкуствения разум, между търговци, Европейският съюз би могъл да постигне много за бъдещата си конкурентно способност и дори устойчиво развитие. И на трето място здравеопазването. Тъй като в здравеопазването е, се поражат редица не само морални проблеми, ако щете чисто процесуални е, проблеми възникват в е, здравеопазването във връзка с прилагането на изкуствения разум, а и в здравеопазването е, сравнително най-динамично се развиват тези процеси. Отделно ще насочим вниманието си към финансовите услуги, към селското стопанство, но, но ще търсим външни изпълнители за това. И, и имаме отделна подгрупа, посветена на изкуствения разум и кибернетичната сигурност. Нещо особено актуално предвид вече действащото законодателство в тази област. И накрая, една декларация от моя страна. Всичко това е важно, но не защото е важен изкуственият разум, нищо подобно. Той е напълно маловажен. Ако може да ми кажете, че Европейският съюз може да постигне целите, които си е поставил до 2030 година за устойчиво е, развитие без изкуствен разум, аз ще бъда също така удовлетворен. Така че битката, която ние водим, е не в отговор на въпроса какво Европа може да стори за изкуствения разум, а обратно, какво изкуственият разум би могъл да стори, да допринесе за Европа. А, потенциалът е огромен, особено ако си представим а, интернет на вещите и оттам ефекта върху устойчивостта и конкурентоспособността на европейската економика. А всичко това не е непременно в периметъра на вашите правомощия, на вашата комисия, но, но трябва да се има преди, тъй като най-често, е, когато се говори за етика, е, е, за тази проблематика се насочва вниманието върху предизвикателствата. Но не бива да си затваряме очите и за възможностите. А, благодаря ви. А, е, доста е дълъг вече списъка на желаящите да се изкажат. Ще давам думата на групи от по трима колеги. А, бръмна ми главата, какво да ви кажа. Um, I mean, what AI can do for Europe. Thank you for that. Um... But, um, other colleagues will... Да ви питам, нали, какво може <laughs> изкуственият разум да направи за Европа? Добре. А, бих искала да насоча вниманието ви към недискриминацията и многообразието, понеже едно от седемте основни изисквания за ползващ се с доверие и изкуствен разум е именно, именно това е, недискриминация, многообразие. Как, как ще стане това? Как ще се изработи алгоритъм, който няма да дискриминира? Срещу жените, например. Благодаря. Благодаря, благодаря за много интересното изложение. Но, което ми допадна особено е, че вашият доклад не претендираше, че дава някакви окончателни отговори или решения, поне не за сега. Бих искала да чуя малко повече за този списък за оценка или самооценка. От какво, какво съдържа той? Понеже много от въпросите за изкуствения разум са свързани с отчетност, отговорност, многообразие, развитие, така че изкуственият разум да е представителен за населението като цяло, а не само за части от него. И също така, ако може, да се спрете на въпроса за това, че този термин изкуствен разум като че ли е, е става все по-обемист, все по-емък, е, като в него включваме всичко, което не можем да разберем. Вие самите фактически как дефинирате това понятие? Благодаря. И третият Имам три въпроса. Um, first of all, seeing that the commission uh, wants to use the recommendations of... първо, добре е, че комисията се осланя на, на вашата работна група, за да, да получи някои идеи за ново законодателство, макар и ви, от вас да не се очакват конкретни нормативни препоръки, но бихте ли могли да коментирате критични бележки, които се чуват, че е, промишлените среди, деловите среди е, упражняват най-вече влияние върху работата на вашата група, а, а някакси гражданското общество е изолирано. И, след като е, вашата работа може да послужи за основа за по-нататъчна нормативна уредба, не би ли следвало да се търси така по-широка основа? На второ място, ако говорите за етичен изкуствен разум, то Кои алгоритми според вас противоречат на етиката, на морала и, и не би следвало въобще да се раждат? Вие, вие как, как мислите? И след това, на трето място, за ощетените граждани. Ако им се поднесе решение, което те не разбират, евентуално желаят да оспорят, или, или по което желаят да получат съвет – то вината ще бъде хвърлена върху алгоритъма ли? Нали? И какви права биха имали е, гражданите в този случай? Добре, накратко какво може да направи изкуственият разум за Европа? Това, което виждаме до сега и така се разпростирам и върху някои от другите зададени въпроси. Това, което наблюдаваме до сега в тази област е най-вече плод на взревообразното развитие на информационните масиви. Изведнъж данните станаха широко достъпни. И, разбира се, лични данни, е, в някои случаи, най-вече данни генерирани от потребителите. Което е, е породило на своя ред търсене е, за разработката на такива продукти на изкуствения разум, които са даноемки. Значи, това, което разбираме днес под изкуствен разум, е машинно учене или самообушаваща се машина. Това е от отрасъл на изкуствения разум, който е много емък от към информационно обезпечаване. Ние извършваме преход фактически от системи, които се основават на твърд набор от правила, компютри, знаете, получават данни и прилагат правила, за да ги обработят, към системи, които получават данните и от които се иска да предложат свое решение, което не отговаря непременно на някакви предварително зададени правила. Този процес изисква огромни масиви от данни, създава иллюзията за разум, но не е разум, тъй като не съдържа съзнание. Може обаче да послужи за много прецизното решаване на някои тясно формулирани задачи, които понякога ние, хората, не можем да решим. Но все пак това не е разум. Сега, държавите разполагат с, с огромни информационни е, масиви, е, най-вече генерирани от отношенията между търговец и потребител. Е, е, Netflix, Google. Е, и Колкото повече данни се задават на тези системи, толкова по-прецизни ще бъдат те, евентуално толкова по-ефективно ще работят. И в съответните приложени програми вече наблюдаваме една тенденция на съотношение между прецизност и обяснимост. Най-прецизните способи и похвати не са най-обясними Една нормативна система не може да допусне това. Примерно, а, може да постигнете максимална прецизност намаляването на енергийното потребление на един център данни. А, обаче, ако системата отказва да се самообясни, без да може да мотивира неизпълнението на административно задължение, какво правим? Аз напоследък рецензирах две такива статии, публикувани в, в САЩ, за решения по законодателството за достъп до информация, откази от предоставянето на такава информация, които са немотивируеми и не могат да бъдат мотивирани. Нали, администрацията трябва да мотивира. Да не говорим за личните данни дори. Нали, понеже по регламента за личните данни, когато субект на данни бъде засегнат, трябва да му се обясни защо, по какви причини, независимо дали нарушението е автоматизирано или не. Защо ви обръща внимание на това? Защото изкуственият разум не е само това. Има една друга, предстояща вълна на изкуствения разум, която няма да се основа в такава степен на информационните масиви, но потенциално ще бъде по-полезна за производителност, конкурентоспособност и прочи. В повечето случаи става въпрос за стопански, търговски приложения, т.е. разумът се развива в по-голяма близост до вещите, до материалните обекти, без да разчита непременно на мас, масирани информационни потоци. И всички тези данни, не, не, не големи по обем, ще ни дадат възможност да модернизираме производството, да революционализираме селското стопанство, да подобрим здравеопазването. И това не е, е, е, е просто интернет, е, който ви дава възможност да се заснемете е, е по, по-добре с телефона си. А, фактически решенията за подобряване на промишленото производство, на земеделското производство все още не са създадени. Е, така че е, е, е вашите нормативни решения следва да засегнат именно това информационно обезпечаване, така че то да послужи на Европа. В противен случай е, е, ще виждаме известна оптимизация, подобряване на потребителското обслужване е, и така нататък, но не и е, развитие на изкуствения разум в посока към економическа е, производителност и ефективност. Трябва да ги водим тия разговори, тъй като и сега нерядко в Брюксел се чуват приказки като този влак с данните отпътува. Изпуснахме го. Не, не е така данните, които ще са необходими за напред, още не са генерирани. Може би сме поизостанали от останалите в отношенията търговци-потребители. Но в економическите, стопанските приложения на изкуствения разум далеч не сме. По-нататък, недискриминация, справедливост и така нататък, как да ги операционализираме. По нашия списък, повечето от пунктовете са формулирани така – Обмисляли ли сте, реализирали ли сте определени способи за намаляване на риска от дискриминация? И по тази част разговорът все още се води. Ще ви дам един анекдот, за да иллюстрирам, да, да, да отнема по-малко време. Преди няколко месеца Microsoft проведе голяма конференция в Брюксел по информационните масиви и <coughs> не само за мен като специалист, но, но и за вас ще бъде нещо крайно изненадващо, нещо, което научих. Казват, много сме доволни, защото наскоро ние поправихме, образно казано, справедливостта. Заковахме я. Аз се е, е, позачудих, защото самото понятие справедливост не е еднообразно дефинирано. А за един специалист, е, е, е, програмист, това означава, че е създаден някакъв количествен модел на справедливостта. Задавате на алгоритъма процедури да, да разглежда дискриминационните отношения, равните възможности, което обаче не гарантира практически резултат, в желаната посока. И това все още е сивата зона. В нормативно отношение имаме избор между две крайности, черното и бялото, и повече от 50-те нюанса на сивото по средата. Единият вариант е да кажем на разработчиците, че ако реализират е, добра практика за справедливост и недискриминация, ги освобождаваме от отговорност. Те се постарали толкова. Така че грижата на, нали, на добър стопанин, ако тя се докаже, всичко е наред. Другата крайност, нормативна, е, е да предпазваме крайния потребител от каквото и да му се случи, независимо от проявеното старание. Тоест, гледаме резултат, а не източник. Първият вариант насърчава новаторството, вторият е по-скоро консервативен – е, протекционистски, но насочен към доверието. Но и двете крайности вероятно са неприемливи. Някъде по средата ще трябва да се тегли, да се каже как, какво ще се прави ексанте, нали, като предпоставка, и какво ще се прави при възникване на проблем. Независимо от присъщата справедливост на продукта, нали, той ще трябва да поражда уместен продукт. Има едни такива случаи, в които два алгоритъма се сблъскват и е, е, независимо от това, че те са инак много добре разработени по-отделни, зациклят помежду си и е, в един момент на, на борсата се появяват резултати минус 9%, редица хиляди е, предприемачи изгарят, никой сякаш не е отговорен. Но ние в Европа трябва да надхвърлим е, е равнището на процесите. Трябва да говорим за структурата на управление на тези процеси. Е, и, и ще видите, всички тези насоки, този списък, за който говорих, той е публикуван, съдържа преди всичко въпроси. Мислили сте за това, въведели сте контроли за онова дискриминационни резултати, някои от които са незаконни, ако се стигне до тям. И, и за тях трябва да се контролира от самото начало, дори и да са породени от един напълно нормално, ефикасен и ефективен, е, е, ефективно разработен алгоритъм. даваме определение на понятието изкуствен разум като експертна група. Възложихме на, на, на подгрупа да разработи едно много широко определение. Не само е, е, освояването на знания и умения от машина, а всяко нещо, което може да освои, да обработи информация и да реши проблем, да предприеме съответни действия грубо казано, това е определението на понятието. Мога да ви изпратя документа. Не бе леч, лесно експертите да се съгласят помежду си за едно определение на понятието изкуствен разум. А, сега, идеята, че първоначално от нас не се е искало да се стига до, до някакви нормативни предложения. И това, това е важно. Значи, ние разработваме една система, която няма непременно да се прилага за самооценка, е, но пък е, не сме се стремели и към е, решение, което може да залегне директно в нормативен акт. А, а, аз съм работил в, в научната си работа по тези въпроси за, за нормативната политика, за нормотворческата политика и знам за какво става дума. Аз и на Европейската комисия съм казал, че предизвикателството е голямо колко се може по-рано, можем да знаем какви са намеренията на политиците, това число на Европейската комисия, за да адаптираме съответно списъка за самооценка. А групата е многообразна. Е, има е, различни заинтересовани страни. Е, не се твърди, че количествено, така, има числено превъзходство отрасъла, индустрията за сметка на гражданското общество. Но ние нямаме някакви корисни цели в това отношение. Искаме просто да си свършим работата. Вярно е, че подходите, разпределението е, са, са различни, но пък според мен в нашата група са предвидени достатъчно предпазни механизми, за да не изпаднем под <coughs> прекомерното влияние на едни или други. Знаете, аз е, е, е, съм известен с това и не съм само аз че не си мълча. Аз съм пристрастен към възложената ми задача. Казвате, добре, трябва да се разчита на нещо повече от добрата воля на участниците, но колкото зависи от мен, аз мога да ви уверя най-честно, че ние не сме манипулирани от някакви задколисни сили. това, което сме изработили до сега е достатъчно премерено и разумно. То се ползва с положителната оценка и на гражданското общество. Съставът на групата е, поражда едно добро съчетание, ако щете, е, една добра химия. Въпреки че аз самият съм скептично настроен към подобни форуми, до сега съм приятно изненадан от успеха ни да поддържаме баланс а при а, преразглеждането на насоките, прочим, можем да разгледаме а, и материалите на Германската комисия по етика, която вие споменахте. Е, най-вероятно аз ще водя преразглеждането на насоките, така че нали, да ви кажа кой е отговорен за това. Председателката. Още три въпроса е, имаме да ви зададем. Нямаме много време. Добре, добре, с е, неетичните алгоритми. Um, well, I have two things to say. I'll try even be shorter. Още по, по-кратък. Не е етичен алгоритъм. Алгоритъм, който а, съдържа изкривени а, масиви от данни и по никакъв начин не ги коригира. Тоест, а, в масивите от данни а, извадката е не, неправилна, не е достатъчно представителна или е свръхпредставителна, съдържа <coughs> заложен предразсъдък или предубеждение. Примерно, отделни етнически групи с акцент върху техните традиции, обичаи, кредитоспособността на определени социални слоеве, такива неща. И в политическите препоръки сме включили една, препоръка, според която гражданинът винаги следва да има альтернативата да разчита на човек срещу себе си, нали, когато машината му подаде нежелан нежелателен резултат, не само от гледна точка на този гражданин, но и предвид неговите права. И ние настояваме във всеки такъв случай да се въведат гаранции от процедурен характер за защита на неудовлетворените. Благодаря. Още три въпроса имаме. Съвсем накратко да ги заведете, зададете колеги, за да чуем и интересните отговори. Благодаря, ако мога да говоря на френски. Благодаря за толкова подробното изложение. Имам една бележка и един въпрос. Някои от въпросите вече бяха зададени. Бележката ми е, че вероятно в този случай за първ път а, големите а, разногласия и разлики в развитието на технологията не се подкрепят и не се търсят от политиката. В миналото е било точно обратното. Сега се опитваме да създадем регуляторни текстове и непрекъснато и изоставаме. Опитваме се вечно да се надбягваме е, и да създаваме законодателни текстове, реално след е, вече създадени технологични достижения. Стана дума за предизвикателствата, примерно свързани с е, разпознаването на изображения и лица – тук се намества и аспекта на използването на тези технологии в обществото и публичните власти. В Китай случващото се налага и да си задаваме ред морални въпроси за ролята на индивида и, и на обществото, също и това, което се случва с Съединените щати – дали е, не се застрашава личността, нейните нещата, които хората притежават и така нататък. Затова и трябва да се постави е, тематиката за информираност или за запознаване на обществото с тази проблематика. Следващият въпрос.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 за взаимодействието между хората и машините и е, говорихте за доверието, за ценностите създадени в Европа. За това, че е, създаването на алгоритми е, следва да отчита тези аспекти, че е, самообучаващите се алгоритми могат да се отдалечат от първоначално зададената цел. Тогава се задава въпроса кой ще налага ограниченията, кой ще отговаря за прозрачността, кой с кого ще взаимодейства, как точно действат тези процеси, кой задава рамката за взаимодействие особено като се има предвид и принципа за е, отстояване на е, основните права. Кой ще е, отговаря за това всички тези аспекти да отговарят и на човешките права? Говорите за технологии и будещи доверие, но въпросът е как определяме рамките, кой ще контролира. И последен въпрос. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω και τον κύριο Ρέντα για την πολύ σφαιρική. Благодаря много, много изчерпателно представене, което беше и дълго, и, и кратко, просто защото темата е много широка. Искам да коментирам следните принципи. Напредъка, технологичен или социален, се развива посредством противоречия, но винаги в посока от по-малко сложното ниво към по-сложното. После технологията и науката и техните постижения трябва да бъдат използвани, според мен, с цел да ограничават или да премахнат страданията или затрудненията пред хората. В една капиталистическа економика това не се случва, защото е, бизнеса си патентова достиженията и съответно след това знаем какво се случва. милиони под прага на бедността, милиони безработни, милиони без покрив. Това са резултатите. Много прав сте да слагате акцент на темите, които коментирахте, но трябва да си даваме сметка, че ще настъпят сериозни промени, защото изкуственият интелект ще промени и производството и услугите. Конкретно, от правна гледна точка, ние сме комисия по юридически въпроси, аз като работ, като научен работник в тази сфера, какви са вашите предложения да за да може да се направи така, че е, правата на е, работещите, които е, вероятно ще бъдат засегнати от технологическите промени, защото тези промени се случват в един капиталистически пазар, и всичко до сега ни показва как се унищожават правата на работещите. Ще приключи всеки момент. Работещите е, трябва да работят все по-интензивно, да се пенсионират все по-късно и е, все повече се е, стесняват техните права. И ние не следва да заставаме срещу цифровизацията, но все пак трябва да сме наясно, че тя ще унищожи милиони работни места – <laughs> Колко време имам? Две минути, каза председателката. Добре, съвсем накратко. Аз живея в Брюксел, затова мога да ви поканя на обед и да си говорим по-дълго. Разпознаване на лица, технология, която може да подобри живота на хората, но тя е така и малко скок в тъмното защото трябва да има контрол за данните, които ще бъдат произведени посредством тази технология. Аз лично напълно съм наясно с проблема за масовото наблюдение. Така изучавам системата на Китай. Тя е изключително ефективна. Изключително ефективна. И голяма част от нашите разпоредби са съобразени с целта да има економическа ефективност. Даваме си сметка, че всичко, което подобрява точността и ефективността, е, е понякога компромис с спазването на основните права. Така че как точно съчетаваме тези неща? Трябва да има прозрачност, но не е достатъчно само да се каже, че ще се използва технология за разпознаване на лица. много лесно е да се заобикаля регулацията дори с така наречените кукис, които, за които се прие рекламент за събиране на информация по интернет, много лесно се намери начин да бъде заобиколен изискваните. Та, темата е много сложна. Определено е нужно да има повече превентивни А, мерки за това да се знае къде отиват данните. Вторият въпрос за взаимодействието между хората и машините. Това е тема, по която дисертация може да се напише и мога да кажа набързо едно нещо изкуственият интелект трябва да бъде ориентиран към а, човека. Понякога това може да е твърде ограничително. Той би трябвало да бъде ориентиран към планетата. Но ние е, като група не искаме да се дава отговорност, права и задължения на не хора. А, решението да се използва определен инструмент с много е, ниско ниво на автономност е всъщност начинът да се очаква от е, човека да вземе е, отговорност, да поеме отговорност, да задейства процес, който след това ще бъде самоуправляващ се и самообучаващ се. Това е начина под който подхождаме. Няма за сега данни, че самообучаващи се алгоритми ще започнат да си задават сами цели и да се е, позиционират. Дали има катастрофични последици от изкуствения интелект? Ако трябва да използвам една шега, Икономистите не трябва да задават целите за изкуствения интелект. Нещата, които са вързани, свързани в един алгоритъм, действително могат да еволюират по начин, по който не може да се предвиди. Това е нещо, което трябва да се предвижда. И за това и е, ние непрекъснато трябва да сме наясно с това какви са потенциалните рискове. Трябва да има някакъв форум, някакъв орган, който да а, събира познанията за това какви а, е, и да актуализира а, е, по данните за това какви са потенциалните рискове. Трябва да има някакъв вид е, форум, който да следи е, някакъв нов вид форум на управление, е, който да внимава да не се развива обществото в нежелана посока. И по последния въпрос, един коментар през юни, когато се срещнахме на тази група на високо ниво, казах, ние имаме мандат а, да търсим начини за подобрение на конкурентоспособността на Европейския съюз. И тогава коментирах, може би трябва да търсим изкуствения интелект как може да допринесе за развитието на, за устойчиво развитие, как да стане Европейския съюз най-конкурентно способен в е, модерните е, индустрии, е, индустрия 4.0, както се нарича, т.е. да има повече роботи, как да търсиме използването на е, изкуствен интелект за създаване на е, добра заетост. Тоест, парламентът трябва винаги да потиква комисията да вкърва, да вкарва целите за устойчиво развитие във всяка своя политика. И за това трябва да оценяваме всички въздействия, социални, економически и нататък – защото трябва да работим за модела на общество, който сме избрали след, за, след едно десетилетие. Благодаря. Много, много интересна дискусия по тема, която е от изключителен интерес за нашата комисия. Сигурно ще се срещнем отново с вас. Благодаря ви много за толкова много отделеното време. Нека да продължим сега с дневния ред, който леко изостава, но дискусията беше много интересна. Точка 8 субсидиарност няма. След това точка 9 общ бюджет, сметна палата, разглеждане на проекто становището. Господин Лебратон, вие сте докладчик. Заповядайте. Merci, Madame la Présidente. Donc, après euh, ce débat passionnant sur l'intelligence artificielle... On... Благодаря. Много, много интересен дебат за изкуствения интелект, но сега да се върнем към по-ежедневните теми. Това е становище, което изготвяме всяка година за Комисията по бюджетен контрол за освобождаване от отговорност на общия бюджет на Европейския съюз за Сметната палата за 2018 година. Бележките ми е, спадат в е, две групи. Първо е, положителни, защото като цяло равносметката е удовлетворителна и някои въпроси. По отношение на положителните бележки, те се отнасят до голяма част от становищата за изпълнението на бюджета. А, 98% и повече изпълнение. Това е много добре, повече от миналата година. Няма никакви коментари в такъв смисъл. Да подчертаем, че това е една положителна тенденция от години. Двата е, състава на съда е, са приключили с е, над 1800 казуса, т.е. много сериозна активност а също и възможността да се обърнете към съда по електронен път, така нареченото e-курия, е много положително развитие. А някои неща, които не са чак толкова положителни, две, два са коментарите в доклада, точка 10 припомня факта, че ние е, винаги си задаваме въпроса за е, отвояването на, на числения състав на съда. Знаете, че ние обсъждахме тази тематика. Докладчик беше е, един колега от АОДЕ, е, господин Пинто, който даде е, така отрицателна оценка. И ние решихме, че е, трябва, ако се увеличава персонала, да е ясно на какви нужди отговаря това. Така че до края на 2020 година Сметната палата трябва да излезе с отчет и да обоснове е, необходимостта за увеличаване на броя на съдиите, е, на наследователите, извинете. Qui s'en souviennent. Je vois que M. Durand s'en souvient, par exemple. Извинете за броя на съдиите от 28 на 65. Второ. Четвърта точка. Също задаваме там един въпрос. Една цифра ни изненадва там. За средната стойност на разследванията колкото и да е интересно, независимо, че е, е увеличен броя на съдиите, едно дело вече се решава за по-дълъг период, преди средно но се решавало за 16 месеца, сега 20, т.е. обяснението е, че сложността на делата нараства. Все пак е, държа да коментираме, защото това е единствената цифра от дейността на съда, която не е толкова положителна. И може би трябва да коментираме тази цифра и с факта, че се е увеличил броя на съдиите, част от които са нови и не могат да работят толкова ефективно. Като цяло равносметката е добра и аз се опитах да така, намеря по-интересните аспекти, които да отбележим пред комисията по бюджетен контрол. Благодаря, господин Лебертон, за усилията да направите доклада по-интересен. Има ли коментар от нашите членове на комисията или от представители на Европейската комисия? Не. Добре, крайният срок за изменения към доклада е 11 ноември, 12 часа на обед. Ако нямате коментари, ще продължим. Благодаря. Десета точка. Приемане на а, представители в управителния съвет и бюджетната комисия. Um, Европейския съюз за е, интелектуална собственост. предложените кандидати са госпожа Изабел Фелдман, е, тя е, за управителния съвет и госпожа Мариел Гало. Един кандидат за комисията по бюджета, госпожа Фелдман. Ще се гласува електронно if we now open the vote, um, if we take Miss Isabel Feltman first. Does anyone want... Нека да е, гласуваме за госпожа Фелдман първо. Je, je pas très bien les Не можах точно да разбера как ще гласуваме, като има двама кандидати. Казвате, че можем да гласуваме. Thank you. So we'll take a vote um, on the names of both candidates. And... Ще гласуваме поименно и този, който получи най- повече гласове, ще е пълния член, а колегата с по-малко гласове ще замести. Значи, гласуваме за всеки един кандидат, един след друг или или ще гласуваме и за двамата едновременно и всеки ще има отделен бутон на системата за гласуване. Мисля, че ще е най-лесно да гласуваме за всеки един след друг. Значи, ако гласуваме за госпожа Изабел Фелдман, ако искате да гласувате за нея, гласувате и с плюс. А, след това, ако не искате, не гласувате. Ако гласу... След това гласуваме за госпожа Гало по същия начин. Ясно ли е? А ако някой иска да се въздържи, тогава няма да гласувате. Добре, ще питам кой се въздържа. Добре, нека да пристъпим сега към гласуване. Correct. We will not, we will not announce the result of the first vote before we take the second vote. Няма да обявим резултата от гласуването за първия кандидат, преди да гласувате и за втория. Така че, ако искате да гласувате сега за госпожа Изабел Фелдман, гласувайте, е, моля. It does need to be. Sorry, we're waiting for one at the front. It's Mr. Gunn. Mr. Gunn, are we okay? Um, so we will close this vote. Приключваме с този вод. И, и сега гласуваме за госпожа Мария Окалов.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 Нека сега да видя защо не, да из... не става по тази система. Може би ще трябва да повторим гласуването. Okay, I think this system has not been successful, so we might try a different system. I think that the... Не става по този начин защото а, при второто гласуване е, и са излезли и е, възражи, е, въздържали се. Сега, значи, когато обявим кандидатурата, който е за госпожа Фелдман, а, трябва да даде положителен глас, а ако е за госпожа Гао, трябва да гласува с отрицание за госпожа Фелдман и така ще имаме е, веднага ясен, е, ясен резултат от вода. we have 10 for Mrs. Feldman, 9 for Ms. and person abstained. Okay, so this time we seem to have 10 for... Сега 10 за госпожа Фелдман, 9 за госпожа Гало и 1 въздържал се. Госпожа Фелдман е пълноправен член на борда, а госпожа Гало е заместник. И като единствен кандидат за, комисия, за Комисията по бюджета. Сега трябва да гласуваме за госпожа Изабел Фелдно. I think we could have one more vote, but um, I will now close the vote. Край на гласуването. 11 за. Приема се. Благодаря. В резултат на гласуването ще е, предложим госпожа Фелдман. Сега преминаваме към заседанието при закрити врата. Нека 5 минути почивка да дам и ще започнем в И10.